И от групата на социалистите получих искане за промяна в съставите на комисиите и между парламентарните делегации. Това искане ще бъде включено в протокола на заседанието. Ако няма възражения, промените ще се бъдат